Chers collègues, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre présence. Драги колеги, добре дошли. Имаме малко около 40 минути, за да обсъдим а, това, което стои пред нас. И а, благодаря на преводачите за този дълъг следобед Програмата Правосъдие е темата за това заседание. Двама докладчици и представителя на комисия Либе, който и съдокладчик. Предлагам да се впише всеки един от вас в 15 минути. И сега давам думата на госпожа Хайди Хаутала. Um, can... Благодаря ви много. Уверявам ви, че сътрудничеството с моя съдокладчик, господин Вайнден Холцер, е отлично, много гладко и се радвам, че можем днес да представим пред вас този проект доклад. Трябва да знаете, че този доклад е паралелен на програмата права и ценности, която също следим. И тези е, два доклада се допълват е, и ще бъдат е, и програмите, тези две програми ще бъдат е, съвместени е, в е, подобна област в следващата многогодишна финансова рамка. Програмата Правосъдие ни дава отлични възможности да, е, да разберем как да подкрепяме обучението на правни специалисти и техните мрежи, как можем да подкрепяме е, мрежите за сътрудничество на защитници, като на е, национални институции за правата на човека, омбудсмани и други а, институции, работещи в тази област. Един от важните въпроси е как можем да улесним достъпа до правосъдие за жертвите. Този въпрос е винаги е болезнен и не получава достатъчно внимание. Именно заради това и, и трансгранични престъпления като трафика на хора са изрично упоменати в нашите изменения. Защото ако погледнете трафика на хора, това е един от най-печелившите бизнеси в света. В момента жертвите са огромен брой и поради трансграничното естество на тези престъпления е крайно необходимо да разработим и подкрепяме мерки за справяне с този проблем. Това е всичко, което ще кажа в увод. Като увод, само искам да кажа, че заедно с съдокладчика си смятаме, за докладчика ми смятаме да введем анекс 1, приложение 1 в основната част на текста. А пък приложение 2 се занимава основно с показатели и то може да остане във вид на приложение. Това е. Благодаря ви безкрайно за ясното изложение и кратко и ясно. Сега давам думата на Йозеф Вайденхолцер. Благодаря ви много. Аз също държа да благодаря на съдокладчика за нашето отлично сътрудничество. Тя подчерта, че става дума за програмата Право и ценности и програмата Правосъдие. За тези две програми, това е допълнителна компетентност, са предвидени едни и същи финансови средства, както е, това е било до сега. С Хейди Хаутала ние смятаме, че тези средства би следвало да бъдат завишени, тъй като са предвидени допълнителни дейности. Ясно трябва да се определи ролята на гражданското общество. Внесени са известен брой изменения в тази посока. Целта е да се опрем на правовата държава, демокрацията и основните права. Също така е, би е, следвало да се проведе структуриран граждански диалог в гражданското общество. Това също беше е, включено в някои от измененията. И за разлика от предложението на комисията, периода, доклада трябва да обхване 2 годишен срок, а не 4 годишен. Смятаме, че е добре референтният период да бъде по-кратък, за да може по-лесно да се обсъдят измененията. годишния срок е прекалено дълъг. Така че то е половината почти от 7 годишния програмен период. Това имам да добавя към казаното от Хейди Хаутала. 5 декември е крайният срок за внасяне на измененията. След това неизбежните празници, ще има прекъсване на дейността и на 23-24 януари ще се обсъждат измененията, в началото на февруари ще се гласуват в комисия и през март ще е възможно да се гласува в пленарна зала в самия край на мандата.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 Колегата от НП, който отговаря за досието, не може да бъде тук и за това ще говоря от негово име на английски. Господин Радев и господин Дидие, като докладчици в Сянка, са много изненадани, че нито една от бележките им при първоначалното обсъждане върху проекта на комисията не, са взет, не е взета предвид, особено във връзка с независимостта на съдиите. Представеният проект от доклад значително се отклонява от целта на програма Правосъдие, а именно укрепване на националните правосъдни системи на държавите членки. В него се съдържат е, изменения, които водят до дублиране с е, програма права и ценности, например е, по отношение на гражданските организации. Засяга се и проектът на регламент за защита на бюджета на Съюза при генерализирани недостатъци, както и върховенството на закона в държавите членки. Много широко е определена съдебната власт, както и съдебните служители, включително експерти в организации на гражданското общество са причислени към тази категория. Това е плашещо за периода 2021 до 2027 година може да се стигне до дублиране на програми, ако се придържаме към подхода, предложен от докладчиците. Това е неприемливо за групата на ЕНП и ще доведе до прахосване на средства. Изменение 17 е прекалено обширно. Един нормативен текст се превръща по този начин в политическа декларация, което е недобра законодателна техника. Става дума за изменение 17. Изменение 18 пък противоречи на действащо законодателство на Европейския съюз. Ще внесем изменения, които реално да подпомагат националните правосъдни системи в държавите членки с оглед укрепване на независимостта и безпристрастността на съдиите, приспособяването им към растящите предизвикателства и задълбочаване на познанията им за правото на Европейския съюз. Благодаря за вашето внимание. Благодаря, господин Вос. Е, госпожа Кауфман. Благодаря много, господин председател. Господин Вос, няма да го очудя с това, което е, ще кажа, но след тази остра критика искам да е, кажа, че много се е, радвам да прочета този проект доклад. В него са включени изключително важни елементи, правата държава в държавите членки. Това е изключително важна цел да се поддържа тази, това условие – което гарантира доверие между държавите членки. Това, разбира се, преминава през независимия характер на съдилищата. И ако е бе иска да, това да бъде подчертано още повече, нямам против. Още нещо. Докладчиците предвиждат мерки за улесняване на достъпа до правосъдие на жертвите на наказателни престъпления. И също така какво може да се направи, за да се подобри сигурността на гражданите, но често се забравя положението на жертвите, така че се радвам, че това също е залегнало в измененията. Също така организациите, гражданските организации, които работят за правата на жертвите, на пострадалите. Също така подкрепям това, че в доклада се подчертава, че щите могат да се съсредоточат в основната си дейност и се свиват административните разходи. Това е доста интересен елемент. И последното, което искам да кажа, господин Фос, аз много внимателно ви изслушах, но не трябва да се забравя, че програмите са две правосъдие и права и ценности. Не трябва да има препокриване между двете. Ясно трябва да бъде посочено кое покрива едната програма и кое е другото. Благодаря. Благодаря. Думата има госпожа Кириси. Благодаря, господин председател. Както каза нашата колега госпожа Кафман, и аз е, смятам, че е, е, госпожа Хаутала и господин Вайден Холцер заслужават поздравления за отличната им работа по програмата Правосъдие. Аз бях докладчик в Сянка по темата, по същата програма и искам да изложа няколко съображения, които според мен са важни от гледна точка на комисията Либе. Аз самата съм магистрат а, и работих като, в това си качество преди да стана депутат в Европейския парламент. И много добре знам колко е важно да си сътрудничат съдиите и да обменят добра практика. А, това става и в контекста на професионалното им обучение. А, и е важно за доброто правосъдие. Предходната програма даде възможности за добро сътрудничество, създавайки а, а, а, международни мрежи за сътрудничество между магистрати а, и бяха организирани симпозиуми по правата на а, жертвите и по а, правата на ответниците а, и обвинените. Същевременно, времено трябва да планираме как да продължи работата ни от 2020 до 2027 година. И един от основните въпроси трябва да е защитата на жертвите в трансгранични ситуации. Специалната комисия за тероризма, на която съм членка, също се занимава с този въпрос. Друг важен въпрос е защитата на децата и, малци... и е, малолетните. Аз съм съпредседател на интергрупата за правата на децата. Смятам, че трябва да се обърне особено внимание на обучението и актуализацията на познанията на магистратите и на всички работещи в съдебната система, що се отнася до въпроси, свързани с деца. Много е важно това, за да може да направим така, че директивата за гаранциите за правата на малолетните в наказателните производства се прилага правомерно. Става дума за крайен срок, който ще изтече през 2019 година. Оттам нататък децата, чието родители са в затвора и деца, които са с родителите си в затвора. Резолюция на парламента през 2017 година се занима с тези условия за задържане. И това е тема, при, на която трябва да обърнем особено внимание в бъдещата програма Правосъдие до 2027 година. Благодаря ви за вниманието, благодаря на колегите за отличната работа и аз също ще се опитам да допринеса за крайния вариант на доклада в сътрудничество с другите докладчици и колеги. Имам няколко изменения. Благодаря. Благодаря. Давам думата на господин Юрик и след това господин Лебретан. Благодаря ви, господин председател. Ще се изкажа на полски. Те справа, о których mówiły moje przedmówczynie, pomoc правна. Въпросите, които бяха повдигнати от е, преждеговорившата е, колега, именно правната помощ за жертвите, за децата, за мен това са очевидни неща. Е, приветствам предложението. Надявам се, че ще намерят е, тези съображения някои е, в доклада. Обаче аз смятам, че не всичко е добре балансирано. Говорим за правосъдие, обаче Включването в този документ на Истанбулската конвенция е намеса в дебата, който тече в момента в някои държави членки. Повечето от европейски държави членки не са ратифицирани конвенцията. Конституционният съд в България изключи възможност за ратификация на тази конвенция, защото смята, че е против дефиницията на семейство, записана в българската конституция. И така, фактът, че упоменаваме тази конвенция тук, всъщност е нарушение на и намеса в правата на тези висши инстанции в държавите членки. Това са демократични държави и трябва да намерим начин да действаме съвместно. Не може мнозинството в парламента да диктува на мълцинството какво да прави. Член 7 докато и освен ако процедура, която дефинира дадено обстоятелство е приключила, самият факт, че е започната процедура не е доказателство за нищо. Това е принципа невинен до доказване на противното. Ако има спор и се изказва подкрепа, ако има съдебно дело и се заявява подкрепа за едната от двете страни по делото, това е некоректно. Виждаме как демокрацията в някои от страните в Европейския съюз става по-малко либерална, защото се заявява, заявява становища в подкрепа на едната или другата позиция. И за това ние ще направим всичко възможно тези елементи да излязат от доклада. Това ще направи доклада по-прозрачен. И ще направи целите на програмите по-близки до записаното в договорите, които трябва да се спазват от европейските органи. Трябва да се обърне специално внимание на онези неща, които изреди преждеговорившата колега, защото те са елементи, по които можем да действаме по принципа на, на субсидиарност, именно правна защита, закрила за най-слабите, но да не се месим на правните процедури. Месье Лебретон. Благодаря ви много, господин Лебретон. Благодаря, господин председател. Това е изключително важен текст, тъй като е свързан с програма Правосъдие. Целта е да се подобри ефективността и независимостта на правните системи, на съдебните системи. Благодаря на двамата докладчици. Отбелязани са интересни елементи, е, изменение е, второ и 18, свързано с трафика на е, хора и околната среда. Това са изключително важни въпроси. Също така 28 изменение и идеята да се гарантира закрила при трансгранични дела на пострадалите лица. Но успоредно с тези изменения, това, което отбелязвам е огромния брой изменения, насочени към организациите на гражданското общество. Това доста ме плаши, защото тези организации не са задължително организации, целящи подобряването на правосъдието, а и такива, които дестабилизират някои политически режими и които се намесят във вътрешните работи на някои държави. Доста са измененията в тази посока. 19-то изменение е ясно посочващо, че трябва да се подкрепят организациите на гражданското общество, 29-то, 32 то или 38 то Това е константа, която според мен има негативен характер. Успоредно с това още нещо е, е, е всеобща юрисдикция, се посочва дали става дума за универсално всеобщо правосъдие, т.е. всяка една държава да може да отсъжда по престъпление, осъществено в територията на друга държава. Ясно искам да подчертая, че аз съм против това. Това е начин силни държави да се намесват във вътрешните работи на други. Това е против основните принципи на хартата на ООН. Аз е, защитавам е, равнопоставеността е, на държавите. Благодаря ви. Благодаря, драги колега. Ако ми позволите, госпожо Хаутала, да попитам най-напред комисията дали желая да вземе отношение. Мисля, че отговорът е положителен. Да, благодаря ви. Не, няма да изразявам становище. Искам да благодаря на докладчиците за доклада. Може би ще коментирам и някои от бележките, които чухме. Отправната точка, фактът, че съществуват два, две програми, съществуващи и финансиращи се по един и същи фонд, трябва да се приеме това цели да се допълват двете програми взаимно. Програмата Правосъдие е малко по-различна. Тя ще бъде по-различна в бъдеще и от сегашното си изражение. Но ние искаме да избегнем със сигурност дублирането между тази програма и програмата Права и ценности. Фактът, че има разделение между тях в комисиите, които работят върху програмите е гаранция за недопускане на дублиране. Двете програми взаимно се допълват. Второто, което искам да коментирам е дейността, която се финансира чрез програмите. Наистина широк спектър от дейности. Широк е и кръгът на бенефициерите. Ако направите сравнение с програмата Права и ценности, програма Правосъдие има специфика, доколкото отделни дейности са насочени към конкретни, много строго определени бенефициери. Например, обучение на съдии и на съдебни служители. Има, разбира се, и дейности в тази програма, които могат да бъдат насочени към неправителствени организации. Това е специфика на програмата Правосъдие. Докато в програмата Права и ценности Дейността е по-хоризонтална, ако ми позволите. Искам да коментирам също така и две годишния период на наблюдение. Ще ми се да изясня, че не говорим за ежегодното наблюдение, а за средносрочната оценка на първите резултати от проектите. И тези първи резултати ги използваме за изчерпателно изследване изследване, което да ни подскаже идеи за по-добро нормативно регулиране. Трябва да имаме поне три набора, пълни набори от данни, за да извършим правилна оценка. Значи, когато се пускат заявленията за финансиране, ние използваме тази информация – това не е мониторингът, който се извършва на ежегодна основа, а само се събира информация за средносрочната оценка. Председателят, благодаря за уточненията, госпожо. Сега ще чуем окончателните бележки на докладчиците. Господин Вайденхолцер. Благодаря ви много. Бих искал да благодаря на всички, които направиха коментари. Някои от коментарите бяха положителни, нещо, което ни радва. Що се отнася до критичните коментари, добре е да им обърнем внимание, тъй като често от критиките се научава повече, отколкото от хвалбите. Затова ще обърнем специално внимание на направените на отправените критики ще се опитаме да ги вземем предвид. Очакваме от тук нататък да работим и по измененията, които ще включат е, направените критични коментари, предполагам. Казвате, че критиката е по-положителна от е, похвали, е по-полезна от похвалите и искам да заявя тук, че ние е, сме много конкретни, и що се отнася до критиките. Давам думата за последни и заключителни коментари на госпожа Хайди Хаутала. Благодаря ви много. Много е интересно да чуем това, че ние като са докладчици нямаме право да се занимаваме с основни въпроси, като независимостта на съдиите. Такива твърдения са много особени. Е, разбира се, че можем да се занимаем с тази тема чрез обучение. И смятам, че е, всички магистрати е, и юристи като цяло трябва да зачитат принципа на върховенството на закона. Това е толкова очевидно, че е ясно, че не е включено в текста. По направеното, направения коментар от господин Дидие. Не мисля, че е, гражданското общество се опитва да изсеме е, ролята, която трябва да играе съдебната система. Обаче достъпа до правосъдие е много важно, за да функционира е, върховенството на закон. Това означава, че онези, които следва да имат достъп до правосъдие, трябва да се има предвид, че не винаги имат такъв достъп. И именно за това сметнахме, че е необходимо да се подчертая ролята на гражданското общество, що се отнася до подкрепа на жертвите, за да може да им се помогне да започнат съответните съдебни дела, да бъдат информирани, че могат да се е, обърнат към съдебната система и прочие. Имаше и критика от господин Лебретон. Разбира разбирам защо вие не искате да има а, упоменаване на а, световна юрисдикция, обаче и нашата правна система се придвижва към понятието универсална юрисдикция. Помислете си за жените от общността езиди, които бяха жертви на така наречената ислямска държава в Ирак. Може би единствения начин тези жертви да получат съдеб на защита е чрез универсална юрисдикция. И в някои страни вече това понятие се прилага на практика. Още нещо мисля, че е важно да подчертаем колко трудни са а, за разрешаване трансграничните престъпления. Именно затова са необходими добре обучени а, е, юристи. Другото трудно в днешно време са въпросите свързани с новите развития в нашето общество, е, съвместяването на различни дисциплини и затова трябва да обърнем особено внимание на обучение на правни специалисти в този тип е, области. Нека да дам един пример, който има и трансграничен характер. Изпирането на пари. В крайна сметка това е един, борбата с него е един от приоритетите на европейското право. И накрая, но не на последно място, искам да спомена, че тази програма трябва да обърне внимание на тесните връзки на Европейския съюз с някои трети страни. Аз лично много активно следя развитието на правната система в Грузия, Молдова и Украина. Именно чрез този тип програми бихме могли да се погрижим и тези страни, страните, които вече са асоциирани към Европейския съюз, да гарантират правилното функциониране на съдебната система, включително независимостта на съдиите. И така ще приема някои от отправените критики, но по някои от елементите продължавам да стоя на нашата позиция. От тук нататък всичко е ясно. Искам да благодаря на двамата докладчици, на госпожа Хаутала и на господин Вайден Холцер. Нека сега да уточним датата на подаване на изменения. 5 декември. Това е крайния срок. Благодаря ви много, уважаеми колеги. С това приключихме днешното заседание. Ще продължим отново утре с координаторите. Ще гласуваме в комисията Юри доста сложно гласуване. Започваме в 10 часа. Благодаря на всички, които работиха, които бяха тук и на преводачите. Всичко добро!